Right, uh, welcome everybody. Добре дошли на всички. Искам накратко да ви запозная с какво ще се занимаваме днес. Значи, на 27 октомври председателя Барозо обяви някои промени в портфелите на двама от комисарите, които попадат в сферата на дейност на нашата комисия. Това са комисарите Рен и шемета. Ресора на комисаря Рен беше подсилен. Той стана също и заместник-председател на Европейската комисия. Той ще подпомага председателя във въпросите, свързани с управлението на еврозоната, както и по отношение на външното представителство на еврозоната. Ще се спра на останалите въпроси по-късно. Сега, съгласно член 166 от нашия правилник и в съответствие с член 27.2c. Искам да дам думата на двамата комисари да ни запознаят с сферата на техните отговорности, какви нови процедурни стъпки се предвиждат. Предвид на интересните съобщения, направени днес от Европейската комисия, това, което ще направим е, е да дадем на Оли Рен 20 минути за встъпително представене след което ще преминем към въпросите и отговорите. Ние сме определили строг регламент от една минута на въпрос и две минути за отговори. Предлагам да изслушаме въпросите по три. Изслушваме три въпроса, след което 6 минути се дават за общ отговор. Надявам се, че така ще можем да управляваме времето си по-добре, вместо да следваме режима един въпрос, един отговор. Разполагаме с много малко време и не искаме в необлагодетелствено положение да се окажат хората, които ще вземат думата по-късно. Не искаме да наказваме никой от политическите групи. Господин комисар, имате думата. Благодаря, Шаран, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Най-напред искам да ви благодаря за тази покана да обсъдим важните теми, за които отговарям. Основната причина за тази среща и обмен на мнения е да ви се даде възможност да ми зададете въпроси за последните промени в моя ресор. С удоволствие ще го направя. На разположение съм да отговоря на конкретните ви въпроси. Същевременно искам да се възползвам от тази възможност, да, за да ви запозная с а, предложенията на комисията за излизане от економическата и социална криза, която в момента засяга силно Европа. Бих искал да говоря също и стратегията, която следваме, за да реализираме тази визия и за да може Европа да тръгне отново по пътя на устойчивия растеж и създаването на работни места. Решенията на Европейската комисия от днес са свързани с тези въпроси. Ще ви запозная накратко с тези решения. Първо за ролята ми. Аз съм отскоро заместник председател, отговарящ за паричните економически въпроси и за еврозоната. Нека да подчертая нещо като пояснение. Когато Говоря за заместник-председател в трето лице. Това не е защото съм мегаломан, а защото поста на заместник-председател е институция. И тук става дума за институционална реформа. Когато председателя Барозо заяви, че ще назначи заместник-председател, той подчерта, че това цели да се подсилят правомощията, но същевременно това има и силен символичен ефект. Засилените отговорности са свързани с редица политически области в Европейската комисия, например предупреждения, които официално се отправят към държавите членки също препоръки към съвета, свързани с санкциите, съгласно пакета от 6 законодателни акта, както и засилената роля по надзора от страна на Европейската комисия по отношение на страните от еврозоната, които са включени в програмата за финансова помощ или унези държави от еврозоната, за които има риск от финансова нестабилност. И се изискват действия от еврозоната като цяло спрямо тях. В тези области заместник председателят, който отговаря за економическите парични въпроси за еврото, в бъдеще, работейки заедно с председателя на комисията, ще приема решения от името на цялата Европейска комисия. Това осигурява значителна автономност на заместник-председателя и му позволява да осигури неутрален, висококачествен анализ на различните политически решения. Тоест има ясно разграничение между економическият анализ, свързаните с него решения, по които заместник-председателят е разполага с голяма доза автономност и политическите решения, които се вземат от Европейската комисия като колективен орган. Също имам отговорност за Евростат. комисаря Шемета също ще се спре на въпроса. Има разделение също между изготвянето на статистически данни и анализа, който се прави на тяхна основа за целите на економически анализ, за което отговарям аз. Искам да използвам възможността да благодаря на Евростат за отличното сътрудничество, за висококачествената работа. Тази част от бившия ми портфел ще ми липса, но същевременно решението беше взето в съответствие с призивите да се гарантира формалната независимост на Евростат, въпреки че на практика никога не сме имали каквито и да е проблеми в това отношение. Само преди няколко часа Европейската комисия прие своя пакет за растеж и управление. Този пакет е в рамките на стратегическия подход, заложен в стратегия 2020 който вие одобрихте, по който изготвихте доклади и резолюции и който е общата стратегия на Европейския съюз за устойчив растеж и заетост. В изслушването преди две години, преди да бъда утвърден като комисар, аз подчертах моята ангажираност за социална пазарна економика, която да гарантира благополучие. Аз вярвам, че можем да направим това, което очакват гражданите от нас, перспективи за бъдещето, растеж и заетост. Ние преминаваме през трудни времена и за това тези решения са все още актуални. Ние трябва да работим, за да осигурим по-добри условия за растеж – като прилагаме структурни реформи, тъй като възможностите за макроекономическите стимули в голяма степен са изчерпани, тъй като обществените финанси са поставени под силен натиск в целия Европейски съюз. За някои страни няма альтернатива за намаляването на бремето на обществения дълг който ще трябва да се плаща от следващото поколение. Това също засяга доверието, както и перспективите за растеж на държавите членки. Сред реформите, които са от най-голямо значение, които могат да допринесат за по-добрата производителност и възможността ни да се адаптираме, дългосрочната производителност ще зависи от добре образованата работна сила. Социалното въздействие на кризата се задълбочава. Има нарастване на темповете на безработицата и аз съм особено обезпокоен относно високия процент на безработица сред младите хора, особено сред талантливите хора без които Европа не може да се справи. Срещнах се с един млад испанец и когато ми зададе въпроса защо е 20% безработицата там, а в Холандия е 2 5%, той пита каква е, какъв е проблема в нашата политика по отношение на пазара на труда, за да се стиге до такава висока безработица. Да не говорим пък за безработицата сред младите хора, която е над 40%. Всичко това подчертава колко важни са структурните реформи в рамките на гъвкавост и сигурност е, и подобряване на възможностите за намиране на работа на гражданите, можем да допринесем за подобряване на заетостта, оттам е, и на социалното благосъстояние на хората. Насърчаваме държавите членки да предприемат конкретни действия, насочени най-вече към младите хора, които са безработни, които не се обучават. Е, колегата Ласло Андор представи предприятите мерки в тази област, в сферата на младежката заетост. Уважаеми депутати, в допълнение към съживяването на растежа, нашата стратегия цели да се възстанови фискалната и финансова стабилност, която подкопава основите на економическия растеж в момента. Що се отнася до финансовата стабилност в средносрочна перспектива, това е въпрос от особена важност, Европейската комисия направи много в това отношение, заедно с колегата Барние. Ние, заедно с съвета и парламента, променихме регулаторната рамка за европейския финансов сектор. Разбира се, предстоят още действия. Сега финансовия сектор трябва да изиграе своята економическа и социална роля, като осигури финансиране за реалния сектор, като създава работни места и условия за устойчив растеж. Също Същевременно финансовата стабилност включва и въпроса за създаването на прегради за недопускане на разпространението на проблемите с суверения дълг, за разрешаване на кризите с суверения дълг. Ние сме предвидели такива финансови гаранции, за да се справим с риска от неизпълнение в държавите, които имат висок дълг и да не се допусне разпространение на проблема в еврозоната като цяло. И на второ място заедно с вашата комисия ние започнахме цялостна реформа на економическото управление в Европейския съюз, което ще помогне да се намали обществения дълг до устойчиви нива и в бъдеще да не се допускат подобни кризи. Позволете ми да кажа няколко думи по въпроса за финансовите спирачки. Знае, че вашият парламент беше критичен за това какви инструменти се използват за финансово подпомагане. Комисията споделя вашите безпокойства. Междуправителственият подход от не твърде много време. Не беше достатъчно ефективен. И едва сега някои от предложенията, които сме направили преди година, година и половина, започват да се материализират. Имам предвид, в частност, призивите от преди една година, които направихме, да се засили възможността за отдаване на заеми от страна на Европейския фонд за финансова стабилност и за разширяване на неговият обхват. През октомври беше разгледан отново въпроса. Техническите въпроси ще бъдат финализирани в Еврогрупата в скоро време. Ако бяха взети своевременни мерки, например преди една година, нямаше кризата да е толкова дълбока днес. Това, което направихме до момента, е да гарантираме ролята на общностния метод да бъде подсилена тази а, роля в рамките на Европейския фонд за финансова стабилност и в Европейския механизъм за стабилност. Направени са предложения надзора да бъде в рамките на общностия метод. Предложенията са отражение на факта, че ефективното, ефикасно контролиране не може да се гарантира от междуправителствения подход, където се изисква вземане на решения с единодушие. Подчертава се също, че само силни институции на европейско ниво и общностният метод могат да допринесат до добър надзор върху финансовите институции. Тези решения се базират на пакета от 6 акта. Що се отнася до безпокойствата, изразени от вашата комисия, от Европейският парламент като цяло, за ефикасността на Европейския фонд за финансова стабилност, искам да кажа, че вярвам, че срещите на върха през октомври, тази на Европейския съвет и на еврозоната, бяха важна стъпка напред. Основният ни приоритет трябва да бъде доброто прилагане на това, което вече е договорено чрез левериджинг на фонда, засилване на възможностите ни за действие, включване на финансовия сектор, рекапитализация, реформа на срочното финансиране от страна на банките. Превенцията е друг аспект на нашата стратегия и целта ни е преди всичко това, което се договаря, да се прилага на практика. Аз гледам на тази отговорност изключително сериозно. Изцяло ще използвам всички нови инструменти от, акта, от пакта от 6 мерки от първия ден на влизането му в сила. Не можем да си позволим да има нарушение на договорените от всички е, правила, от която и да е държава членка. Защото, както видяхме, това става за сметка на други държави членки и на европейските граждани. Нашата взаимозависимост е толкова силна, особено в еврозоната, но и в целия Европейски съюз, че се налага да се спазват е, строго правилата, които сме приели заедно в съответствие с демократичната легитимност, т.е. чрез ратификация от националните парламенти. Госпожо председател, уважаеми депутати, като част от решението по пакета от 6 мерки, сигурно се спомнете, ние се договорихме да ви предоставим анализ за възможността за издаване на еврооблигации или облигации за стабилност – да бъде представена зелена книга. Това стана по-рано днес, след решението на Европейската комисия в резултат на много задълбочената работа през последните седмици и дори часове. Такива облигации за стабилност могат да облегчат решаването на кризата с суверения дълг но няма магическо решение, което да ни извади от кризата. Трябва да работим на всички фронтове, затова днешните решения трябва да се разглеждат като един цялостен пакет, като се поставя като първо, първостепенна цел възстановяването на растежа, устойчив растеж и заетост, като същевременно се предприемат допълнителни стъпки за засилване на економическото управление, особено в еврозоната. И паралелно с това да се проведат сериозни разисквания относно въвеждането на облигации за стабилност. през следващата минута две, които ми остават, искам да кажа няколко думи за възможността за емитиране на облигации за стабилност. Ние направихме анализ и констатирахме две неща. Първо, че съвместно емитираните облигации за стабилност ще допринесат до съществени ползи за, чрез намаляване на разходите за вземане на заеми, както и по-силна устойчивост на трусовете на финансовия сектор и подобряване на ефикасността на пазарите в последствие. Общите облигации или облигациите за стабилност или еврооблигациите ще подобрят дисциплинираността на отделни държави членки. Тяхното въвеждане ще има смисъл и ще бъде реалистично само ако економическото управление бъде значително подобрено паралелно с е, излизането на проспектус, проспекта за имитирането на облигации за стабилността. Днешните предложения са още една стъпка напред, но може би ще трябва да отидем и по-далеч от тези реформи, за да се гарантира безопасното въвеждане на облигациите за стабилност. Дами и господа, в заключение искам да подчертая, че днешните решения се базират на заключенията на Европейския съвет и на срещата на върха на държавите от еврозоната. Те са една добра пътна карта за засилено економическо управление, с а, възможност за имитиране на облигации за стабилност. Комисията има дълга да защитава интересите на всички държави членки, на всички граждани на Европейския съюз, да изпълнява общностното законодателство, най-вече по отношение на вътрешния пазар и да гарантира прозрачността на управлението, демократичността на управлението чрез прилагане на общностния метод. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Както съобщих по-рано, графикът ни е изключително ограничен, така че е, моля ви, изпазвайте времето за изказване. По една минута имате за въпрос. Ако надхвърлите времето си, колегите ви ще пострадат, просто няма да могат да се изкажат. Събирам въпросите по три. След това даваме 6 минути на комисаря за отговор. Първите три въпроса ще бъдат зададени от Диого Фейо, Елиса Ферера и Силви Гулар. Диого. Сеньор вице-президент Олихен, Gostaria de o cumprimentar. Благодаря, господин заместник председател. Първо, да ви честитя новата позиция. Знаем колко много усилия положихте до тук. Поздравявам ви и с приемането на пакета от мерки за гарантиране на растеж и стабилност. А сега въпросите ми. Какво става с председателството на Еврогрупата? Говорихте за безработицата в Испания. Как бихте обяснили на млад човек от Испания какво трябва да се направи, за да има растеж в Европа. А сега за облигациите за стабилност, дисциплина и растеж. Това се иска. Но как конкретно си представяте тези неща? Опитвам се да спомена и португалската дисциплина, но нямам време. Е, Добре дошъл, господин комисар, сред нас. Сигурно ще признаете, че стимулите за растеж на европейско ниво ги няма, а на национално почти ги няма. За да се реализира растеж, а, трябва да има възможност за гъвкавост, нещо, което още не е в европейския дневен ред комисията прояви положително отношение, това създаде доверие, но това доверие някакси намаля. В момента говорим за индикаторите за конкурентоспособност. Липсват обаче положителни и отрицателни прагове. Освен това, какво става с страните, които все още произвеждат излишък. Получаваме информация, например някъде пише, че Германия, Швеция и други европейски страни са, имат много силни публични финанси, а трябва да се стремим да тласнем напред растежа и в тези страни. Но това са декларации, които трябва да прави Европейската комисия, а не шведския министр. Минути 30 секунди говорихте Силви Голяр. Благодаря, господин комисар, за представенето на доклада за еврооблигациите. Вие изпълнихте това, което обещахте на парламента. Действително този въпрос трябваше да бъде поставен. През идните седмици какво ще бъде направено? Вие определихте кратки срокове. Европейския парламент подготвя доклад по собствена инициатива. Считате ли, че ще е възможно да се изработи позиция през януари и февруари и върху какво ще акцентирате? Това бяха първите три въпроса. Заповядайте, господин комисар. You, Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с въпросите и коментарите на господин Фейо. Първо по еврооблигациите. Как можем да комбинираме дисциплината с стабилността? Много добър въпрос. Защото, честно казано, ако нямаме достатъчно добри гаранции за фискална дисциплина, еврооблигациите много бързо ще потънат. Така че ако искаме реалистично да говорим за въвеждане на еврооблигации или на облигации за стабилност, би трябвало заедно с това да засилим стабилността на економическото управление, доколкото това е възможно и по член 136 Европейският съюз има право на надзор върху националните бюджети, особено на еврозоната, както и на економиката на страни, при които има риск от финансова нестабилност. Всичко това е свързано с придвижването към един все по- тясно обвързан економически съюз. Така че за мен това е начина да постигнем и дисциплина, и стабилност едновременно. Като говоря за стабилност, говоря и за стабилност от в смисъл на фискална дисциплина и в смисъл на дисциплина на финансовите пазари. Що се отнася до вашия изключително актуален въпрос за това как може да се обясни на един млад испанец защо в неговата страна един млад човек има 46% вероятност да остане безработен, тъй като това е безработицата сред младите в Испания. Лесен отговор на този въпрос няма. Затова е необходимо още сега да започнат реформи. И бих искал да използвам тази възможност, за да насърча новото испанско правителство да предприеме смели реформи на пазара на труда и системата за обучение и образование, за да може перспективите пред младите испанци да, са, да станат по-добри. Не е справедливо да се работи с един пазар, който като сегашният е разделен на външни и вътрешни участници. Що се отнася до казаното от госпожа Ферейра, как съм с времето, ще се опитвам, ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Проверих няколко да, цифри преди да, да дойда тук и ето малко информация. Предполагах, че ще ми бъде зададен подобен въпрос. Що се отнася до показателите? Очакваме писмените коментари на парламента да бъдат получени скоро. Става дума за коментарите по, да, коментарите по индекса за вътрешния пазар – който бе предмет на обсъждане в триалога. Много интересен триалог, но и също времено труден и протяжен. Но във връзка с индекса за вътрешния пазар, искам да ви обърна внимание на няколко елемента. Първо, ще има показател за напредъка по, отношението, по отношение на заедостта. Второ, ще има показател за конкурентна способността. И накрая ще бъде включен един по-широк показател за, от... за финансови и банкови отрасъл. Всичко това ще бъде анализирано. Следващата година ще бъде готово преди влизането в сила на следващото европейско полугодие. Един кратък коментар по въпроса на госпожа Голард. Смятам, че е много важно тази зелена книга да се разглежда като част от една по-широка представа за това как може да се създаде европейско економическо управление. Затова подчертавам колко важно е по-силното економическо управление и това, че то е тясно свързано с облигациите за стабилност. Затова призовавам всички институции и вас тук в парламента – а и държавите членки да се захванат с този въпрос възможно най-скоро. Председателката благодаря. Вики Форд, Филип Ламберт и Юрген Клутер ще зададат следващите въпроси. Вики, заповядай. Благодаря, госпожо. Господин комисар, всички, които сме извън еврозоната, знаем колко важна е нейната стабилност и за нашия растеж. Ние в Великобритания има бюджетен дефицит от над 8%, двойно повече от е- този на еврозоната, по, два, повече от два пъти повече от Италия. И също времено Великобритания е един от най-големите вносители в Европейския съюз, включително и чрез двустранни договори и чрез Международния валутен фонд. И така, господин комисар, смятате ли, че Великобритания е, е, работи егоистично? Филип Ламберг, господин комисар, и вие и аз смятаме, че Европа няма как да излезе от кризата, ако не се интегрира повече политически. Това обаче няма как да стане, ако гражданите не си дадат сметка, че решенията, които се вземат, са легитимни. Когато чета новото предложение на комисията, става ясно, че комисията си дава допълнителни правомощия да отменя решенията на национални правителства и парламенти без каквато и да било система на, на контрол, на парламентарен контрол. Тоест съвета и комисията при закрити врата могат да вземат каквито се искат решения. Е, тук искам да подчертая, че когато Ангел Меркел иска гласуване в Бундестага преди да дойде тук в Брюксел, това е нещо необичайно. Не за нея, а на ниво Европа, защото много малко от другите ръководители на правителства го правят. Когато има спешни ситуации, дори когато има спешни ситуации, нещата трябва да се обсъдят в Европейския парламент и отговорността на държавите членки пред гражданите трябва да се гарантира и чрез а, обсъждане в националните парламенти. 10 секунди а, глоба за следващия път господин Хунтис. Не знам дали това е част от новата ви сфера на компетентност, но говорихте за писменно съгласие на правителствата за осъществяване на решенията от 26 октомври. Партиите, от които поискахте това, вече отговориха, че меморандумът се изпълнява. С други думи, това, което вие, вие правите, е посегателство върху демокрацията и върху цели държави. Затова искам да попитам, има ли прецедент от страна на Европейския съюз по принцип да се изискват от опозициите е, писмени съгласия и кой договор, кой член от кой договор ви дава възможност да се намесвате по този начин. Това новата ви сфера ли е? if you're ready to answer. Това беше втория кръг въпроси и заповядайте, господин комисар. Thank you. Thank you, Sharon. Благодаря, Шерен. По въпроса на Вики Форд. За ролята на Великобритания в подкрепата за еврозоната и продоляването на кризата със суверенния дълг в Европа, имам два коментара. Първо, взаимозависимостта е много висока, така че е от национален интерес за Великобритания да помогне на Европа да преодолее кризата със суверенния дълг. Второ, искам, а, ако смятате, че това е необходимо. Ще изразя благодарностите на Европейската комисия за участието на Великобритания. Що се отнася до вашия комисар за егои... Е, коментар за егоизма, министър-председателят на Великобритания бе казал, постоянни съюзи няма, има само постоянни общи интереси. Горе-долу около времето, когато моят дядо се хвърли в борбата за демокрация в Финландия, това стана ясно. Стана ясно за какви са националните Важното е да сме всички заедно, защото ставаме по-силни, като един общ е, голям Европейски съюз. Филип Ламбер говори и за ролята на националните парламенти. Напълно съгласен съм с вас. Това е нещо, с което комисията трябва да се занимае и днес обсъдихме това в комисията заедно с Мара Шевкович. Националните парламенти също трябва да участват, не само Европейски парламент. Това е важна задача за националните правителства. Те имат своите отговорности и същевременно обаче трябва да се направи всичко възможно, за да постигнем връзка с националните парламенти и да заявим, че в началото се обсъждат пък шесте законодателни мерки и след това трябва да се види как точно реформата да постигне успех. Казахте, че като цяло парламентите много не участват. Има ситуации обаче, в които участват активно. И в Дания, и в Финландия националните парламенти са създали система, която е ефективна и е, легитимна и служи е, за консултации по важни въпроси много кратки срокове, така че не се стига до каквито и да било забавяния или най-малкото до изключително малки забавяния на ниво Европейски съюз. Така че парламентарният контрол може да работи ефективно и ефикасно и може да се постига демократична легитимност. Господин Хрунтис зададе въпрос, свързан с ролята на Европейския съюз и на комисията за насърчаването на политическите сили за подкрепят политика за възстановяване на финансовата стабилност в Европа. Смятам, че еврозоната и в по-широк план Европейския съюз участват в социален договор с Гърция, който има две страни. От една страна – се очаква Гърция да спазва споразуменията и условията, заложени в програмата Европ... дефинирана с Европейския съюз и Международния валутен фонд. И това са условия, които трябва да се спазват и от Гърция. От друга страна, държавите членки на еврозоната, Европейския съюз и Международния валутен фонд винаги са били готови да подкрепят Гърция финансово и то с доста сериозна подкрепа. И това е част от социалния договор. Но социалният договор на ви си има условия и те трябва да се изпълняват. Това е причината, поради която комисията насърчи създаването на една широка коалиция за национално обединение. И се радвам, че тя бе създадена в Гърция. Готов съм да работя в тясно сътрудничество с гръцкото правителство, гръцкия парламент, гръцкото общество и народа на Гърция като чал, за да възстановим страната. Оставят ми още 5 секунди. Председателката дама, миналия път надвишихте с 27. Следващите три въпроса. Роди Краца, Антолин, Санчес Преседо и Волф Клинц. Не, Волф Клинц не е тук, така че Софи Интфелд. Кире Питропе, е, авто... Благодаря. Въпросът ми се отнася за демократичната легитимност на новите финансови актове в Европа, но вие вече отговорихте в голяма степен на този въпрос. Нека да задам тогава друг въпрос. Какво смятате за идеите, които се представят за по-ефективен, по-различен начин за намеса на ЕЦБ в разрешаването на кризата, като използва парични инструменти, като имитирането на, на като пускането на, на пари в обращение и прочие. Следващият оратор, господин Санчес Преседо. Господин заместник председателю, има хора, които твърдят, че кризата не се отнася до основни аспекти на е, Европа, до основите на Европа, по-скоро до управлението. Тази зелена книга се отнася за облигации за стабилност, е, за да се гарантира нужното економическо управление за една стабилна економика. Какви мерки трябва да предприеме новото испанско правителство, за да се справи с кризата? Какви мерки всички държави членки трябва да вземат, за да се справят с кризата? Има страни, които трябва да предприемат спешни мерки също. Какъв е графика, по който работи Европейската комисия за тези облигации за стабилност, защото има някои мерки, които трябва незабавно да бъдат приложени. София Инфелд. Благодаря, госпожа председател. Като продължа това, което каза колегата Ламберт за демократичната легитимност, считам, че в дългосрочна перспектива ще са ни необходими по дълбоки промени в системата, повече правомощия на Европейската комисия, но и повече отчетност, дори възможност за подаване на оставка на отделни комисари. Междувременно обаче, как по-добре можем пряко да ангажираме националните парламенти не само чрез това те да дават мандат на своите министри, а да бъдат а, солидарно отговорни за непопулярните мерки. Това, което наблюдавам сега е, че не само съвета разводнява препоръките за страната, но на това се гледа като на диктат от Брюксел. Ако пенсионните системи трябва да се реформират е, или път е, трябва да се променят с условията на пазара на труда или пък е, пазара на ипотечните кредити, по какъв начин ще ангажирате с помощта на Европейския парламент националните парламенти и то по-пряко? Председателката, благодаря. Това бяха третият кръг от три въпроса. Оли Рен за отговор. Благодаря. На въпроса на госпожа Краца за ролята на ЕЦБ. Европейската комисия е пазител на договорите. Ние спазваме договорите и там ясно е заявено, че основен приоритет на Европейската Централна банка е поддържането на ценова стабилност и да подпомага постигането на целите на Европейския съюз, стига това да не засяга основната задача на банката, именно ценовата стабилност. Аз съм силно посветен на, на спазването на тези принципи. Действително, Европейската Централна банка изигра изключително важна роля в управлението на кризата, в предприемането на спешни мерки. Тя гарантира стабилността на цените и то съвсем твърдо и неотклонно. На второ място тя допринесе за гарантиране на финансовата стабилност, да осигури нормалното функциониране на паричния механизъм, като използва и някои нетрадиционни мерки, които бяха наложителни и уместни. Що се отнася до въпроса на господин Санчес Преседо, за предизвикателствата пред новото испанско правителство. Искам да се върна отчасти на това, което вече казах за реформата на пазара на труда. Комисията в момента прави оценка на политиките на държавите членки и в скоро време ще направи допълнителни препоръки, но бих искал да се позова на препоръката на съвета от преди няколко месеца на базата на предложение на Европейската комисия. Решението беше взето от съвета и това са правно обвързващи препоръки на Европейския съвет към Испания. Няколко примера. Съветът препоръчва през 2011-2012 година Испания да прилага бюджетна стратегия, да коригира съществуващия дефицит през 2013 година в съответствие с препоръките на процедурите за прекомерен дефицит, като постигне целите за дефицита на всички нива на управление, включително чрез строгото прилагане на съществуващите механизми, механизми за контрол върху дълга на регионалните власти и да предприема мерки в случай, че бюджетните мерки се окажат неудачни. Също да се извърши пенсионна реформа, да се удължи пенсионната възраст, да се разглеждат регулярно параметрите на пансионната реформа в съответствие с ръждемостта в страната, също и да се предприемат мерки за обучение през целия живот. Това са някои примери за препоръки. Те са важна отправна точка за новото правителство в процеса на подготовка на неговата програма. Ние сме в непрекъсната консултация с испанските власти, работим в партньорство с правителството, с парламента на Испания и аз очаквам да продължим да работим в тясно сътрудничество с новото правителство, така както го правихме и с досегашното правителство. Що се отнася до сроковете за облигациите за стабилност, на 8 януари ще приключи публичната публична консултация. След като приключи този срок, ние ще видим какви са най-добрите последващи стъпки. София Интвелт попита как да се включат националните парламенти, не само формално, но и неофициално и съвсем пряко аз съм съгласен с вас. И трябва да подчертам, че в двата регламента по член 136 ние подчертаваме важността от включване на националните парламенти. Освен това, ясно подчертаваме готовността си да се обърнем към националните парламенти, да обясним решенията, които се вземат от Европейския съюз, в този случай от Европейската комисия, и да разясним въпроси, свързани с изпълнението на бюджета или с конкретни мерки. Аз съм готов да направя това. Европейската комисия като колективен орган е готова да направи това, ако към нея бъде отправено такова искане от националните парламенти. Аз очаквам истински диалог с националните парламенти. Председателката, благодаря ви. Сега нещата се осложняват, защото хората непрекъснато се движат. Кейс Уинбърб, Филип Ламберт и Гей Митчел с следващите трима оратори. Кей, първо. Господин комисар Рен, аз не ви завиждам, защото работата ви се осложнява всеки изминен ден. Защото, например, днес има съобщение, че а, търгуваните а, на германската борса облигации е, са ужасни. Аврото всъщност пада на, по отношение на долара след проведените търгове. Озве, изглежда, че капиталовите пазари нямат доверие Можете ли да кажете защо така стоят нещата с финансирането в Германия и как ще се използват в бъдеще облигациите за стабилност? Благодаря, Филип. Аз ще говоря за годишният преглед на растежа, който публикувахте днес. Има някои добри аспекти. Въпросът, свързан с данъчното облагане, е по-подсилен в сравнение с миналата година. Има също позоваване на нарастващата бедност, също е ефекта свързан с преразпределението. Документът обаче не включва достатъчно информация, надежна информация, свързана с а, а, стратегията за инвестиции. Днес инвестициите са основено, особено важни, също и подобряване на енергийната ефективност. Това са някои аспекти, в които би могло да се подобрят нещата. Гей Мичел. Благодаря, господин комисар. Доброто управление е необходимо, но правителствата трябва да управляват. Бях впечатлен от това, което казахте за безработните младежи в Испания. Това въжи и за Ирландия. Ако има подобряване на, на потреблението в, в Азия и инвестициите в Европа, може да се подобрят нещата. Това е предложение на МВФ. Вие подкрепяте ли това? Кога ще почне създаването на работни места? Дали сме толкова близо до гората, че не виждаме дърветата? Председателката. Мисля, че слушахме три въпроса. Трудно е вече да се броят. Комисарят Рен. На въпроса на Кей Суинбърн за германските облигации. Ние не следим а, а, борсовите операции. Това не е задача на Европейската комисия. Разбира се, ние всички знаем, че сегашното положение на финансовите пазари е изключително обезпокоително. Влушава се с всеки изминал ден. И това само подчертава нуждата преди всичко от цялостно и решително прилагане на решенията взети на срещите на върха през октомври, чрез подобряване на финансовата стабилност, на защитните механизми и осъществяването на структурни реформи, които да водят до растеж. Подчертава се също и необходимостта не само да имаме убедителни средносрочни решения за възстановяване на доверието, но също и да представим своята визия, какво възнамерява да, възнамеряваме да направим, за да стане нашата економика по-силна, в каква степен бюджетният надзор е ефективен, дали появяващите се дисбаланси се коригират своевременно, Това само подчертава изключителната важност от координирани и решителни действия, които да се предприемат съвместно на европейско ниво. Филип Ламбертс говори за преразпределителните ефекти, като се има предвид конкретните въпроси, които са разгледани в тази годишният преглед на растежа. Комисията се вслушва в Европейския парламент, в групата на зелените, на представителите на другите политически групи. Ние гледаме много сериозно на вашите коментари и ги включваме в решенията, които се вземат в тази област. Янес Поточник и Хегегард, моите колеги, с които работя съвместно за подобряване на ефикасността на ресурсите за устойчив економически растеж. По мое мнение, вече това е на лице, но няма. Ние трябва да предприемем допълнителни мерки за ресурсното обезпечаване и за ефективното използване на ресурсите в нашите економики. Това е изключително важно в средносрочна и дългосрочна перспектива, ако имаме, искаме да имаме економическо и социално благополучие като цяло. За управлението и препоръките на МВФМ, въпроса на господин Мичел. Това звучи познато, защото те са част от препоръките на Г-20. Това са ангажименти, взети в рамките на Г-20, да се възстанови равновесието в световния растеж, да има економическо възстановяване на глобално равнище – включително за европейската економика, за економиките на държавите членки. Комисията значително допринесе до препоръките на Г-20, свързани с растежа. Може да се постигне много за създаването на заетост и економически растеж, ако има един по-балансиран световен модел за растежа. Аз упростявам много нещата, но има три основни елемента. Първо, Европа трябва да разреши незабавно своите проблеми. И именно за това говорим днес и за това работим днес и утре. На второ място Съединените Американски щати трябва да разрешат своите проблеми, свързани с огромния им фискален дефицит и с дълговото им бреме. Жалко е действително, че Върховната комисия не успя да намери решение по този важен въпрос. И на трето място Китай като една от основните економики с излишък по текущата сметка трябва да ребалансира своят модел, да насърчи вътрешното търсене, частното потребление в по-голяма степен. Това е основна цел на 12-я 5 годишен план на Китай, който дава основните насоки за развитието на китайската економика. Това е свързано също и с ребалансирането на обмените курсове, за да могат те да стимулират по-голяма степен на световния растеж. Надявам се, че ние всички ще изпълним поетите ангажименти, които поехме в рамките на Г-20. Благодаря много. Следващите въпроси ще са от Бернардо Бернардо Доминичи, Силви Голар и Мариан Тайсен. Леонардо. Лейди. Господин комисар, казвате, че трябва да коментираме ежедневните новини, които чуваме. Проблемът обаче е, че положението се влушава. Знаете как е в футбола правителствата играят в защита, а комисията иска да играе в нападение. Кой е в центъра? Каква е връзката между сегашното състояние и бъдещето? Кои са правилните мерки, които трябва да се предприемат? Общностните методи, политически, политическа цел ли са за комисията? или смятате, че те ще бъдат изпълнявани от технически лица? Thank you very much. Господин комисар, съвсем накратко, тъй като господин Клинс трябваше да си тръгне. докъде сме стигнали с различните варианти за фонда за стабилността. Има реш, а, решение националните парламенти, предприемат се някакви а, мерки, не се стига до никъде. Някой иска да има еврооблигации, иска да се а, използва Централната банка. Къде точно се намираме в момента по този въпрос? Thank you. Marianne. Thank you. Благодаря, Мариан. Eh, Благодаря. Господин комисар, поздравявам ви с възлагането на новите ви правомощия. Радвам се да чуя, че Зелената книга за е, облигациите за стабилизиране вече е излязла. Очевидно, нещата се обсъждат в политическите институции, но преди това трябва да се приложат други неща, като например да се започне с економическото управление, преди да пристъпим към зелената книга. Имам два въпроса. Първи въпрос. Двете проекто двата проекто регламента, за които беше съобщено днес, са много важни, но смятате ли, че държавите членки ще работят достатъчно бързо, за да ги транспонират? И на второ място еврооблигациите. Ако решим, че ще ги приемем, те трябва да бъдат обвързани с определен срок, така че да има перспектива за пазарите и държавите членки. Един вид те да бъдат окоръжени да си оправят задните дворове. Uh, that... Благодаря много. Следващият оратор ще бъде Перванш Перес. Това съобщавам предварително. А, ако има други желащи да зададат въпроси, Нека да ми дадат знак. Господин комисар, заповядайте. Благодаря. По въпроса на господин Доменичи. Когато казах, че не бих искал непрекъснато да коментираме случващото се на финансовите пазари, това не означава, че няма да излизаме с ежедневни становища. В момента правим всичко възможно, за да възстановим доверието в европейската економика. Нашата препоръка, нашата рецепта за лечение на европейската економика включва много мерки, включително и по-задълбочено е на съвместно економическо управление, базирано на общностния метод, както и евентуално в включване на облигациите за стабилност. Според мен тази платформа е полезна. И тук не играем в защита. Напротив, напротив, играем нападателно. И следващата седмица се срещат министрите на финансите. Очаква се и те да потвърдят това. Очаква се това да бъде потвърдено и на седмицата след това на заседанието на Европейския съвет. По целия пакет. И това е свързано с въпроса зададен от госпожа Голар Вие говорихте, че фондовете за стабилност се преобразиха многократно. Права сте. Те се преобразяват непрекъснато. И нека тук да се опитам да разясня основния замисъл на днешния пакет мерки. В основата лежат три основни елемента. Първо, Европейската централна банка. Вече говорих колко важно е тя, няма нужда да го повтарям, тя винаги е играла много важна роля. След това, но необходимо е да приключи техническата работа по набирането на средства за фонда за финансова стабилност, за инструмента за финансова стабилност. Това е от решаващо значение. И освен това, трябва да напреднем с договора за постоянния механизъм за стабилност – който е свързан с, из... с конкретни изисквания към капитала. И така, ако има комбинация от тези три елемента, тогава ще имаме достатъчно средства на разположение, за да се контролира контролират епидемии от вида, с който се сблъскваме сега на финансовите пазари. И на суверени дълг. След това, що се отнася до евентуалното въвеждане на някакъв вид облигации за стабилност – Важно е да се осигури финанс... фискална дисциплина и финансова стабилност. За това са и Зелената книга за облигациите за стабилност и двата регламента за е, инструмента за стабилност и мерките за средносрочни и дългосрочния план, за да може да се осигури устойчиво развитие и заетост в Европа. Благодаря. Още два въпроса останаха. Единият от Перванш Берес и след това Пабло. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, вие подчертахте нуждата това упражнение като цяло да бъде обвързано с истинска демократична легитимност. Готови ли сте да възприемете предложението на Европейския парламент преди пролетния Европейски съвет да разглеждате, да вземете позиция за да се преразгледа годишния преглед на растежа и дали а, това упражнение отговаря на реалността. Готови ли сте да критикувате всички държави членки, които не са извършили, е, не са предвидели в националните си програми задълбочено а, проучване от страна на националните парламенти. Благодаря, Павло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин заместник председател, че сте тук. Споменахте, че всеки млад испанец ще се попита защо е толкова висока безработицата в страната. Аз съм испанец и съм млад, поне се чувствам млад и затова този въпрос е много близо до сърцето ми. Това е тема, която а, непрекъснато се обсъжда в Испания. Говорихте за реформата на трудовия пазар в Испания. Споделя мнението ви. А сега един труден въпрос. Какви конкретни мерки бихте препоръчали на новото испанско правителство за извършване на тази реформа? Благодаря. С това приключихме с въпросите. Thank uh, Комисаря Рен, исках да проверя дали парламентът е приел резолюция за годишния преглед за растежа за 2011. Очаквах това отдавна. И си мислех да не съм пропуснал нещо, но ми се струва, че не съм пропуснал нищо. но по същество пропуснах много неща, защото исках да получа вашата резолюция, вашите виждания за политиката, вашия ценен принос за формулирането на политиката ни за економическия растеж и заетостта. Нека да проведем задълбочен дебат Нека да проведем такъв дебат между Европейския парламент и Европейската комисия. Очаквам вашата резолюция за годишния преглед на растежа за 2012 година, за да гарантираме демократичната легитимност, въплащавана от Европейския парламент, да бъде гарантирана в този контекст. Вие говорихте за националните програми за реформа и дали комисията очаква, че те ще бъдат одобрени от националните парламенти. Нашето виждане е, че всички основни документи, всички основни решения в областта на економическото управление следва да бъдат вземани от демократично избрани политически органи. Всяко стратегическо решение, като националните програми за реформи, трябва да изискват и участието на националните парламенти. Тези програми трябва да бъдат утвърдени от националните парламенти. Това е задача, която трябва да се е, осигури от националните правителства. В отговора ми на въпроса на София Интвелт подчертах, че искаме да се ангажираме в конструктивен диалог с националните парламенти. Намерението ми е заедно с комисаря Шефкович да поканим представители на националните парламенти, например председателите на бюджетните им комисии, на комисиите по европейски въпроси, на един семинар, на който да обсъдим как съвместно можем да допринесем в най-голяма степен за реформата на економическото управление. Очаквам а, участието а, на Комисията по економическите и парични въпроси на Европейския парламент относно Испания и реформите на пазара на труда. Аз съм лично изкушен да навляза в дискусия по детайлите, но тъй като сега работим по въпроса на базата на препоръките, които ви цитирах, ние сме в диалог с испанските власти, с администрацията, както с правителството, чието мандат изтича, така и новото правителство. намаляването на дуализма на пазара на труда в е, Испания. Основен въпрос и се надяваме, че новото правителство е, ще се заеме ребро с този въпрос, е, защото толкова висока безработица, каквато има Испания, 20% общо и над 40% сред младежите е нещо, не е приемливо и трябва да се предприемат нужните мерки, за да се намали безработицата. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви, че дойдохте да споделите своите виждания с нас в този труден момент. Вие ни запознахте с някои откровени отговори, с някои по-елегантни отговори. Аз очаквам да се срещнем отново в скоро време и се надяваме на добри новини, че някои от законодателните актове и действията, които сме предприели, са довели до конкретни резултати. Благодаря. Okay, everybody, we'll, we'll press on. Добре, продължаваме нататък. Моля, заемете местата си. Това е следващото изслушване, свързано с промяната на темите в портфелите на комисарите. Както знаете, отговорността на Евростар, за Евростат се прехвърля в портфела, за който отговаря комисаря Шемета. Затова той е тук днес. Ще говорим за Евростат. Ще говорим за намеренията на комисаря спрямо Евростат. И ще има въпроси и отговори. Виждам, че някои от колегите, които бяха поискали да се зададат въпрос, в момента не са в залата, така че дайте ми знак, ако искате да се изкажете. Заповядайте, господин комисара. Благодаря много. Знаете ме като комисар за данъчното облагане и днес е големия ден, днес е големия ден на данъчното облагане, защото данъчното облагане става редовна част, неразделна част от европейското полугодие. Днес обаче ще говоря за статистиката. Председателя Барозо ми възложи отговорността за Евростат. Той смята, че това ще засили независимостта и легитимността на европейската статистика. Това е свързано с гладкото прилагане на пакета за економическо управление. По-доброто управление в областта на статистиката ще подобри економическото управление на Европейския съюз. В по-широк контекст, надежната статистика е необходима за вземане на добри решения от страна на политиците, както и на гражданите и бизнеса. Затова са много важни и за... Затова статистиката е толкова важна за цялото общество. Европейската статистика като цяло е добра, висококачествена, но моят опит е, ми показва, че е, доверието в статистиката зависи от доверието в статистиката. Трябва не само да са независими е, статистическите органи, но трябва да бъдат възприемани като независими. Това е особено важно сега, когато емоциите играят много по-голяма роля от обективната информация и когато липсата на доверие в статистиката има свои глобални последици. Затова за мен е много важно да увелича доверието в статистиката и се надявам с подкрепата на Европейския парламент през следващия месец да се да започне работата по този въпрос. Събирането на статистика в Европа значително се разви през последните години. Има кодекс на статистиците, както и мерки предприяти от консултативния съвет по статистика на ниво Европейски съюз. Все пак има още подобрения, които могат да се направят. Необходимо е първо да се осигури професионална независимост на националните статистически институти. Второ, да се осигури ефективно координиране на националните статистически системи от статистическите институти. и накрая националните правителства да поемат своята отговорност за надежността на статистиката. С всички тези елементи трябва да се занимаем на европейско равнище. Затова ще има изменения към регламента по европейската статистика и в началото на следващата година ще ви представя законодателно предложение. Европейският парламент вече ясно заяви, че смята че професионалната независимост на статистическите органи е от огромно значение и че е много важно на национално ниво те да бъдат запазени от политическа намеса. За това специалният институт на ръководителите на национални статистически институти бе предложен и въведен в пакета за економическото управление, кое, който бе прият наскоро. Новият ще бъде създаден и нов инструмент. Всяко правителство ще е длъжно да прави политически изявления за надежността и практиката на за своята отговорност е, да се запази независимостта и професионалността на събирането на статистика. Европейският съюз смята, че надежността на европейската статистика е от решаващо значение и смятам, че комисията трябва да играе водещата роля в тази област и да прилага към Евростат принципите, които препоръчва на държавите членки. Един добър пример. С решение на председателя Барозо, Юростат става независима от е, своите основни потребители. Риска от политическа намеса намалява значително. Предстои още, друг, още една важна стъпка. Ще се преразгледа ролята на Евростат. Целта е да се засили професионалната независимост и независимостта на генералния директор на Евростат от външни намеси в упражняването на неговите функции като европейски главен статистик. Това е въпрос, който ще бъде подчертан. Ще има и нови работни отношения с Евростат. Ще се подчертае ангажимента за поддържане на надежност на статистиката и на доверие в статистиката. Необходими са нови усилия и по отношение на събирането на статистика за финансите на правителствата. Там са необходими конкретни правомощия и за аудит, и за разследване, последните бяха предложени в пакета от 6 мерки. Юростат ще разглежда и ситуации, където има сериозни рискове и ще провежда задълбочени разследвания там, където има предположение, че данните са били променени измамно. Отговорността на националните органи също трябва да се засили. Вече са направени първите стъпки. Евростат призова европейските национални органи за одит да обменят информация за управлението на качеството. Същевременно държавите членки взеха решение да се създаде работна група, която да се занимае с правилата за сътрудничество между върховната институция за аудит и членовете на Европейската система за статистика. Много важно е всеки един член на тази система да бъде независим. Смятам, че това е от огромно значение за всички. А сега нека да поговори за статистическото програмиране. Скоро ще получите една проектопрограма за европейската статистика за 2013-2017 година. Този петгодишен план, който е свързан с дългосрочната визия за европейската статистика, е, заложена още през 2009 година, е много важна стъпка. Много важно е да се има предвид, че потребността от данни се увеличава и е необходимо да има надежно управление на качеството, за да се намали тежестта върху предприятията и гражданите. Дами и господа, представих ви основните предизвикателства и приоритети за европейската статистика, както и няколко важни законодателни документа, които ще ви бъдат представени през следващите няколко месеца. Трябва да работим заедно, за да засилим надежността на европейската статистика. Доверието в нея е доверие и в нас. Затова повтарям, че решението да се включи статистиката сред моите отговорности ще засили независимостта на Евростат и ще, ще създаде необходимите условия за обмен на добра практика с ОЛАФ и с службите на комисията, отговорни за одита. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря ви. Предлагам да продължим практиката, да изслушваме по три въпроса, тъй като понякога има препокриване. Така ще има повече време за отговора. Първите три въпроса ще бъдат зададени от Диаго Фео, Ани Подимата и Силви Голар, след което Комисарят ще разполага с 6 минути за отговор. Диаго има думата. Господин комисар Шемета, много ви благодаря, че дойдохте тук да ни обясните всичко това. Щастлив съм да ви видя сред нас и искам от свое име и от името на НП да ви поздравя за встъпването в новата сфера от правомощия. включваща и Евростат. През август 2010 година правомощията на Евростат бяха разширени. Беше констатирано, че някои статистически данни във връзка с дълговете и дефицитите на държавите не бяха точни съществуващият е, риск в е, сегашната статистическа система не позволяваше да бъдем сигурни в истинността на данните. От тогава мина цяла година. Как ще гарантирате качеството и истинността на статистическите данни, които биват подавани от държавите членки, защото достоверността на данните е неизбежна за разумното функциониране на системата? Uh, Благодаря, Шарен. Благодаря, господин комисар. Искам да ви поздравя за новата ви функция. Сигурно няма да се изненадате, че въпросът ми е свързан с предложението, което сте представили преди няколко седмици за данъчното облагане на финансовия сектор и по-конкретно за въвеждането на данък върху финансовите операции. Предложението вече е представено. Проведени са първите дискусии в рамките на съвета ЕКОФИН. Основният въпрос опира до това каква стратегия да се определи, за да се постигне успешен резултат. Във вашето предложение вие предлагате три различни а, опции. Въвеждането на данък върху финансовите транзакции на ниво Европейския съюз, или дори само от група държави членки в контекста на по-ангажирано сътрудничество. Разбира се, първия вариант за, най, за въвеждане на ниво Европейски съюз е най-добрия вариант. Според вас, коя е най-подходящата стратегия, за да се насърчи прилагането на първата опция, т.е. въвеждане на данъка на ниво Европейския съюз? Вторият ми въпрос е следния. Вие лично и председателя на Европейската комисия по различни поводи сте подчертавали, че по-засилената координация, що се отнася до данъчното облагане, което се отнася в случая за данъка върху финансовите операции и за консолидираната а, обща данъчна основа. Въпросът ми е следния. Какво възнамерява да направи Европейската комисия тази по-тясна данъчна координация да се превърне в неразривна част на по-широките мерки за економическо управление. Председателката, това е слушване за статистиката, а не за целия портфейл на комисаря. Искам да припомня на останалите депутати да се придържат към темата на днешното изслушване, а именно Евростат и статистическите данни. Следващия въпрос ще бъде зададен от Силви Голард. Благодаря, госпожо, да се придържам към темата. Браво за мерките, които предприема господин Барозо но моето безпокойство е следното. Оставам с впечатлението, че има засилване на контрола, за оценката, за достоверността на статистическите данни вътре в системата. Фонда за финансова стабилност и различните други инструменти, които се прилагат, въвеждат от Европейския съвет, се създават едни органи, които се намират в сферата на частното право, не се контролират от никой. Къде точно е мястото им? Как предвиждате да се сложи някакъв ред? Дали няма двойни стандарти. От една страна това, което е в правомощите вие да упражнявате контрол и огромни суми пари, които Избяга от контрола на ОЛАФ, на парламентарния контрол, както и от контрола на европейския, органите на Европейския съюз като цяло. Благодаря. Комисаря Шемета за отговори. Ще се опитам да отговоря на всички поставени въпроси. Относно качеството на статистическите данни и особено тези свързани с държавните финанси. Считам, че правомощията, които бяха дадени на Евростат през последните две години, миналата и настоящата, са достатъчни, за да се гарантира, че статистическите данни, които се събират в рамките на Европейската статистическа система от събирането на суровите данни до края до представянето им в Евростата. Те са обект на проверки на контрол от страна на Евростата. Това е огромно упражнение. Отвои се персонала, който се занимава с тези въпроси в рамките на Евростат, без общото увеличаване на персонала в Евростат, а чрез преразпределение. Те правят тези проверки сега. осъществяват методологически посещения в държавите членки, за да разгледат цялата верига от изготвянето на статистическите данни, като се вземат предвид аудиторските правомощия, които имат е възможностите да налагат глоби в случай, че има манипулиране на статистическите данни. Има инструменти, които могат да се прилагат цялостно на практика и могат да се прилагат в по-голяма степен и възможностите за свързани с неизпълнението на правилата и процедурите, които са прияти от страна на държавите членки. Читам, че тези нови правомощия ще ни дадат гаранциите, които са ни необходими за качеството на статистиката, свързана с държавните финанси. Към другата част от моя портфел – данъчното облагане. Проведохме дискусия а, за данъка върху финансовите операции. Вероятно знаете, че на 9 ноември направихме предложение за а, собствени приходоисточници на Европейския съюз и данъка върху финансовите транзакции е част от това предложение. Част от приходите да бъдат използвани в две трети от тях в бюджета на Европейския съюз и една трета в националните бюджети. Това означава, че ние сме в подкрепа на постигнатата договореност на ниво 27-те е държави членки на Европейския съюз. Държавите членки са доста разединени по въпроса. Първата дискусия е тълкувам обаче по различен начин, че има сближаване по-скоро на позициите на държавите членки по въпроса, особено сред членовете на еврозоната. Разбира се, Обединеното кралство в момента е доста скептично настроено за въвеждането на такъв данък, но дискусиите едва започнаха. Експертите ни посещават унези страни, които са по-скептични относно предложението, разясняваме техническите елементи на предложението и очаквам да се проведат и технически дискусии в съвета. Те ще започнат съвсем скоро, на 5 декември. За по-тесното сътрудничество и координация, свързани с данъчната политика, това, което приехме днес, а именно един доклад за координиране на данъчното облагане в рамките на годишния преглед на растежа, е важен инструмент за подобряване на данъчната координация, защото ни позволява да използваме изцяло рамката на европейския семестър, като отправяме препоръки към държавите членки, какви реформи е необходимо да реализират в данъчната област. Ние правим оценка на данъчните системи на държавите членки и сме готови да отправим конкретни препоръки към държавите членки. Аз гледам на европейския семестър като на отличен инструмент за постигане на по-тясна координация на данъчните политики. Относно отчетността на европейските механизми, сегашния механизъм, който имаме, свързан с бюджета на Европейския съюз, е подложен на одити от страна на Европейската сметна палата. Европейския механизъм за стабилност също предвижда външни одити на този инструмент. Разбира се, в момента ние провеждаме разговори, кой точно да извършва одитите, дали това да бъде частна външна организация или пък от а, а, публични одитни органи. Готов съм да водим и тази дискусия. Ясно е, че аз и колегите ми от комисията изцяло подкрепяме идеята за пълна отчетност и прозрачност на тези инструменти. Председателката, благодаря ви. Следващата група въпроси Кейн Свинбърн, Филип Бил Ламбертс. Той ще обедини двата си въпроса. Кей, ако искате, можете вие да направите така и след това господин Шунтес. Благодаря, господин комисар. Много бих се радвал да ни разкажете за вашата роля в постигането на новата независимост, която е дадена на Евростат. Надявам се, че ще можете да постигнете целите, които очертахте днес, но мисля, че е време и мисля, че е време да се увеличи доверието в Евростат. Част от нещата, свързани с Евростат, Евростат е свързан с изискване за деклариране на всички финансови транзакции, които не влизат в балансовия отчет. Как тогава ще се разгледат тези елементи а, във връзка с балансовите отчети на държавите членки? Сигурна съм, че сте мислили вече по този въпрос. Още един въпрос, свързан с коментарите, които току що направихте. Бих се радвала, ако можете да се занимавате възможно най-много с тази нова роля и много бих се радвала да ви освободя от задачите ви, свързани с данъка за финансовите операции. Има три държави членки Великобритания, Чехия и Швеция, които твърдо са се заявили против и се притеснявам, че твърде много време ще ви отиде да убеждавате тези три държави членки. Можете ли да ни гарантирате, че ще имате повече време за Евростат в бъдеще? Филип Ламбер, благодаря много, господин комисар. Искам да ви поздравя за работата свършена до тук, а сега нека да поговоря за индикаторите с е, стабилност. Първо говорим за хората, които са застрашени от бедност. Това е един показател, но другия важен въпрос е разпределението на приходите. Е, мисля, че трябва да се заинтересуваме не само от най-бедните, но и от най-богатите, богатите, защото всички научни доказателства показват, че по-равнопоставените общества по отношение на прихода постигат по-добри резултати. След това, още един въпрос. Не познавам много добре Евростат по настоящем. Но до каква степен има възможност Евростат да оцени не само безработицата, но и а, случаите, в които хора работят нежелана работа, в, кои, в които са принудени е, да работят А, е, на половин работен ден, въпреки че не искат това. Как може да се оцени това? С Благодаря ви, господин Шемета. Поздравявам ви и аз с прибавенето на новите задачи към сферата ви на отговорности. Първият ми въпрос. Докъде стигат правомощията ви по отношение на Евростат? Как как стоят нещата с гръцките статистики. Изглежда, че е било всеобща практика, не само от страна на Гърция, да разкрасяват статистическите данни преди да ги предадат в Евростат. Това, което питам е в сферата на отговорностите ви влиза ли и контролът върху тези статистически данни и сверката им. Втори въпрос той е свързан с данъчната политика. Гръцкото правителство въведе данък върху недвижимите имоти. Освен това принуди операторите, доставчиците на електроенергия да събират този данък, а на онези, които са длъжници, токът да се спира. Това в съответствие ли е с действащите разпоредби да данъци да се събират от електроразпределители? Председателката комисарят ще направи всичко възможно да отговори на тези въпроси, но все пак той е тук, за да говори основно за статистиката. Първият въпрос беше свързан с Европейски инструмент за финансова стабилност и финансирането от него и как той влиза в финансовата статистика. Финансирането от този инструмент се разглежда като национален дълг и попада в отчетите при националния дълг. така че има пълна прозрачност. По втория ви въпрос. Може би ще се разочаровате, но ще продължа да работя по данъка за финансовите, върху финансовите операции. Аз вярвам в този данък и мисля, че ще мога да отделя достатъчно време на всеки един елемент от своята работа, независимо от е, данъка за финансовите операции. По въпроса за бедността. Разбирам казаното от вас. Статистиката за бедността в момента се събира в системата Евросилк. Това е един набор от показатели. Винаги може да се подобри тази система, ако това е необходимо разполагаме с консултативен комитет за европейска статистика, където потребителите на статистиката, подаващите данните и самите статистици се срещат и анализират нуждите и на потребностите и на подаващите данни защото във връзка с новите изисквания, събирането на статистическа информация представлява определена тежест за подаващите информация. Трябва да се подобри и тази област в събирането на статистика. По въпроса за заетостта. Евростат съвсем наскоро актуализира системата за показатели за оценка на безработицата, като бе взето като показател и бяха взети и предвид и случаите, в които хората работят на нежелано работно място или при нежелани условия. така че това е нов елемент и призовавам всички депутати да ползват данните от Евростат възможно най-често. Що се отнася до моята отговорност за Евростат, трябва да подчертая, че имаме нужда от независим статистически институт. Този институт трябва да може да взема своите решения по един професионално независим начин. Трябва да може да се осигури качество на решенията. В своя портфел имам и ОЛАФ, институция с подобен независим статут, както и службата за вътрешен одит. Отново една независима структура. Така че знам как се работи с независими органи. Това не е лека задача. Но мисля, че опита, който вече имам, ще ми помогне да постигна добри резултати и тук. един въпрос за... имаше зададен за данъците, събирани с сметките за електричеството. Трябва да заявя тук, че в Гърция данъчната администрация, събирането на данъците продължава да е сериозен проблем. Създадохме работна група, за да се предоставя техническа помощ на Гърция – и нейната работа е свързана и с управлението на данъчната система. Разбира се, гръцките власти решават по какъв точно начин могат да съберат данъците най-добре. Все пак трябва да вземаме предвид колко огромен е дефицита в Гърция – и колко голямо подобрение трябва да бъде постигнато при събирането на данъците. Ако методът въведен в Гърция позволява по-ефективно събиране на данъци, тогава аз мога да го приветствам. Председателката, благодаря много. Още двама души желаят да зададат въпроси. Има ли трети? Мариан, чувате имената на депутатите, които ще зададат въпроси. Благодаря, господин комисар. Аз ще говоря за статистиката. Искам да разбера какви данни събира Евростат за избягването на данъците. Дали тази липса на статистически данни означава, че трябва да се положат повече усилия, тъй като става дума за загуба на много приходи за Европейския съюз? Или има някакви двустранни договорки между държавите членки, което осложнява събирането на статистически данни и какви стъпки ще бъдат предприяти, за да се гарантира повече прозрачност, за да имаме по-ясна представа за ситуацията. Дали Евростат ще види какъв е финансовият ефект, включително на статистиките на тези държави членки, които няма да, вклю... да въведат данък върху финансовите операции. 8 плюс или еврозоната. Искам да разбера как това ще се отрази статистически, ако, например, лондонското сите не въведе такъв данък. Съюда Алкадрауи. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, искам да кажа нещо във връзка с последния въпрос на Айлин, защото смятам, че е важен. Намираме се в положение, в което сякаш някои държави членки не успяват да се справят с събираемостта на данъците. Мисля, че трябва да се направят анализи, да се установят а, числа и те да бъдат интерпретирани правилно. И сега въпросът ми. След като ви възложиха новите правомощия, смятате ли, че е възможно вие да инициирате и да ръководите поставянето на цели в това отношение? И още нещо във връзка с правомощията ви като комисар по данъчните въпроси. При обмена на данни между държавите членки може би има място за ваша инициатива, за да се погрижите да затрудните данъчните измами. Благодаря. Мариан и господин Чутас пристигна, така че и неговия пръв ще изслушаме. Мариан първо. Благодаря. Госпожо председател, Напоследък чета различни неща в е, пресата от по-добри или по-лоши статистици, но всички те твърдят, че когато се получат числа, а, е, оказващи задлъжнялостта на държавите членки, те трябва в повечето случаи да започват с единица. ако не е така, то представлява отклонение и може да има подозрение за измами. Аз не познавам тези неща. Според мен е странно това разсъждение, но все пак хората са университетски преподаватели и публикуват в печата. В засегнатите страни такива данни се тълкуват погрешно. Искам да попитам, познавате ли е, тези тенденции, тази школа, да се отнасяме ли правилно към тях и ако просто са глупост, кажете ни, за да можем да се позоваваме на вас. Стекуташ. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Știu că subiectul е, principal este ține de statistică, însă avândul Основната тема днес е статистиката, но тъй като комисарят е сред нас, бих искал да разбера какво е мнението му за фискалната хармонизация в държавите членки. Считам, че в момента има определени проекти, мога да ги нарека двустрани, например, между Франция и Германия, които са ограничени по мащаб, обща консолидирана данъчна основа за предприятията може да се въведе, но участието в тази схема може да се окаже факултативно, както за държавите членки, така и за фирмите. В този контекст искам да ви запитам а, какви стъпки предвиждате, ако искаме да продължи хармонизацията на прякото данъчно облагане в държавите членки. Нещо, което Европейския съюз, по мое мнение, се нуждае председателката. Ние очевидно проявяваме повече интерес към данъчното облагане, отколкото към статистиката. Председ... Комисарят, естествено, данъчното облагане е по-интересна тема от статистиката, но през едните години ще отделям равно внимание на двете теми. Относно сътрудничеството, между данъчните е, власти Евростат. Изготвя се документ, е, прави се оценка за данъчното облагане в държавите членки. Там се съдържа анализ е, на данъчната система на държавите членки. За съжаление обаче, статистически данни за избягване на данъчното облагане липсват, защото не са обект на събиране на такива данни. Но те се отчитат косвено, защото в националните си отчети държавите членки трябва да направят разчети за това какъв е дела на сенчестата економика според тях. Така че косвено се вижда какъв е ефекта на несъбраните данъци, но такива данни не се събират към момента за целите на статистиката. Ще обсъдя въпроса с експерти от Евростат. Мнозина от вас подчертаха, че при сегашното положение избягването на данъчното облагане се превръща в важен въпрос. Ако можем да събираме дължимите данъци по по-добър начин, няма да се налага увеличаването на, на данъците. Това е въпрос, който е основен приоритет в програмата ми за следващата година в сферата на данъчното облагане въпроса за данъчните обежища, избягването на данъчното облагане. Искам действително да се постигне напредък в тази област. Относно статистически данни за евентуал... при евентуалното въвеждане на данъка върху финансовите операции, ако малко на брой държави членки не участват, този данък все още не е въведен, така че очевидно не можем да събираме и статистически данни за него. Предвиждаше се по време на оценката на въздействието да се отчете какъв ще бъде ефекта в целия Европейски съюз. Но такава статистическа информация в момента липсва, защото няма и такъв данък. Um, Относно останалите въпроси, свързани с избягване на данъчното облагане и обмена на информация. Знаете, че имаме система Еврофиск за обмен на информация по въпросите на ДДС. ДДС е област, в която има сериозни нарушения и измами. През декември ще представя стратегия за бъдеще за ДДС и елементите за борба с измамите ще имат особена тежест в това предложение. Разбира се, в момента аз разглеждаме възможности за подобряване на системата на Еврофис, която беше създадена съвсем наскоро. Трябва да ускорим нейното по-нататъчно развитие, за да се възползваме в пълна степен от ползите от нея. Очаквам да има подобрения в тази област защото Еврофиск ни позволява да се ускори обмена на информация между държавите членки в голяма степен. Що се отнася до данъчните измами, специално в сферата на ДДС, скоростта на обмена на информация е отключва важност. Еврофиск трябва да използва пълния си потенциал – което по мое мнение ще доведе до значително подобряване на положението. Ако правилно съм разбрал въпроса, той се отнасяше за преразглеждането на статистическите а, серии. Стандартна практика в статистиката а, е да има такива преразглеждания и усъвременявания. когато има ново а, развитие в сферата на статистиката, а, се налагат такива промени. И за да може да има съпоставимост на, на сериите, има и нужда от усъвременяване. Разбира се, ние сме изправени пред преразглеждане на някои законодателни а, текстове. Имаме представяне през пролете и през есента. В есен... През есента сме по-точни, защото тогава имаме по-пълна информация за случващото се в а, тази област. Обхвата на промените между пролета и есента а, опира също и до качеството на статистическите данни. Ние трябва да направим максималното, за да променим цифрите от пролета до есента в минимална степен, но все пак някои промени са неизбежни поради спецификата на събирането на статистически данни. Последният въпрос се отнасяше до фискалната хармонизация. и общата консолидирана данъчна основа. Имаме система на косвени данъци, ДДС, акцизи, където има по-голяма хармонизация, що се отнася до стандартизирането. Необходима е допълнителна хармонизация и това ще бъде обект на предстоящо съобщение за бъдещето на ДДС. Ако можем да стандартизираме в по-голяма си степен системата на ДДС, това ще намали административната тежест за фирмите. По този начин ние ще можем също по-добре да се справим с ДДС измамите, които са важен елемент. Относно Преките данъци, общата консолидирана данъчна основа е въпрос на вътрешния пазар. Ако можем да постигнем съгласие по този въпрос, има доста неща, които се случват тази област. Държавите членки в момента обсъждат данъчната основа като такава, защото това е предпоставка за да се договори данъчна основа, а в последствие да се реши как да се консолидира и как ба да бъде формулата. Тук има по-скоро някои политически аспекти. Защо предлагаме това да бъде на доброволна основа? Това е така, защото има голямо многообразие на режимите в държавите членки, това е режим, който се предлага като 28 режим. 8 режим. Като се отчита, че има малки, средни, големи предприятия, предприятия, които реализират дейността си в определена ограничена област, които нямат трансгранична дейност и биха искали да останат в рамките на националната система. Мисля, че това е напълно обосновано. Въпросът за координацията между Франция и Германия. Аз не виждам нищо проблемно, ако някои държави членки искат да отидат по-далече на базата на предложението за обща консолидирана данъчна основа. Ако се договорим на общностно ниво за тази основа и някои от държавите членки искат да хармонизират в по-голяма степен своите данъчни системи, като се има предвид Франция и Германия, че са най-големите членове на еврозоната. Не виждам действително нищо лошо в подобно действие. Общата консолидирана данъчна основа може да послужи за отлична база за подобно действие. Председателката. С това приключихме въпросите. Доклада за 2010 на ЕСА ще бъде публикуван скоро. Той е в секретарията, случват се някои мистериозни неща с него, но вие ще се запознаете с доклада. Целта е да се минимизират дерогациите, както има и някои други предложения в него. Вероятно знаете, ние подчертахме важността на професионалната независимост на а, статистиката и това беше включено в а, пакета от 6 а, акта. Комисията застава зад това предложение, когато става дума за а, съобщението, което вие споменахте. Ние очакваме да работим в областта на статистиката. А, вероятно аз ще се заема с този въпрос. Но а, искам също да ви благодаря, че отговорихте на някои въпроси, свързани с данъчното облагане. Комисарят. Аз съм бил ръководител на статистическият служба в продължение на 7 години, така че съм напълно наясно колко важно е Статистически институт да бъде напълно независим. В случая Евростат, но не само той, но и националните статистически институти. И считам, че по този начин ще се гарантира високото качество на официалната статистика. Председателката, благодаря. Благодаря на всички. Обявявам заседанието за закрито.